we have a Uh, so good Добър ден, дами и господа. Благодаря ви, че бяхте точни. Се извинявам, че малко закъсняваме. Моля тишина, призовава председателя. Добре дошли на финалната заседание на Комисията по вътрешен пазар и закрила на потребителите. Имаме три гласувания и един материал преди да излезем в коледна вакансия. Причината малко да закъсняваме е, че тъй като има едни непредвидени, но непредвидено стечение на обстоятелствата по дневния ред за митниците на господин Балдазаре. Предложение е да решим въпроса, но аз ще дам думата на господин Балдазаре да ви обясни проблемът и да излезе към вас с предложение. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Да, програм, про, програмата се нарича Фискас или данъчно облагане и е разделена на две. Тоест, съществуват две програми и ние сме процедирали без становище, а комисията го е произнесла. когато се гласуваше по фиска, т.е. тази данъчната част, тъй като се гласува и по измененията на бюджетната комисия. Затова смятам, че становището а, като на тази комисия като че ли липсва. още от времето, когато темата не беше разделена на две. Ето къде се намираме. Е, Дис, обсъдих го с секретарията неодавна и междувременно се оказа, че предложението е а, на лице. Избягваме гласуване по окончателната резолюция, докато не видим дали становището на комисията по бюджета е валидно или не. Ако е валидно, тогава ще възприемем техните изменения и ще гласуваме върху цялата резолюция. Ако не, през януари просто ще гласуваме само за резолюцията. И с това ще обърнем вече страницата по целия този въпрос. Да, много разумно решение някой има ли нещо против, каза председателя. Нека процедираме на тази основа. Ако а, бюджетната комисия, така да се каже, върви в крак с нашата бърза работа, да се надяваме, че ще решим въпроси. Сега, госпожо вие, ще, вие предложихте да бъдете като посредника. Председателя пита има ли някой от бюджетната комисия. Добре, да преминем нататък. На, да гласуваме изменение 44 на госпожа Ван де Камен. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 45 за, против, Отхвърля се. 46 за. Против. Отхвърля се. Компромис А. Вие го виждате. Компромис А. Кой е за? Против. Кар, а, приема се. Компромис Б. За. Против. Също се приема. Компромис С. За. Против Приема се. Изменение 17 на докладчика. За, против, въздържали се. Приема се. 66 на господин Каферати, За, против, въздържали се. Приема се. 68 на госпожа Ван де Каман. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 18 на господин Каферати. За, против, също се приема. 70 е на господин Коферати за против. Приема се. Той 17, е 19, приема се 20 на докладчика за против. Приема се. 22 за против. 21 за против. Приема се 22 за против. Въздържали се. Приема се 23 против. Въздържали се. Приема се 71. Мисля, че единствената формулировка засяга думата индикатив. Това е допълнително нещо. Кой е за? Против? точка А. Приема се. 24-то за. За пръв път проверка по електронен път този следобед. Тоест 73. Sorry, Amendment 24. I'm, I'm, I'm running way ahead of myself or something. Sorry. Amendment 24 by the rapporteur. The vote is closed. 24-ти, край на гласуването. Отхвърля се. 72-ро от на господин Коферати. Моля, гласувайте по 72. Край на гласуването. Също се отхвърля. Изменение 25 то на докладчика. Кой е за? напомнят 73. Yeah, no, I'm, I'm, I'm so... Председателя. Ох, много бързим за, коли... за празниците явно, казва председателя. Изменение 73 на господин Коферати. Кой, кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се.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 Изменение 37 на господин Шмидт. За, против, въздържали се, приема се. Трето, за, против, въздържали се, изхвърля се. 38 съвместимо. За, против. Съгласен съм, казва председателя, ако другите са съгласни с нещо, което не се чува без микрофон от залата. Предложението беше да гласуваме в блок. Сега гласуваме по 38. Предложението бе да гласуваме цялата страница. Но ние докато се пазарим, можех да го приключа, казва председателя. До изменение 11. Аз имам до 9, казва председателя. Да си продължим по лесния начин, вместо да спорим. До сега сме го правили. До сега да сме го направили, извинете. 39-то на господин Шмидт, което е съвместимо. Кой е за, кой е против?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 Пропуска 11 дават знак на председателя. 11 за, против, въздържали се. Приема се. 32 приема се. И така, 75-то се е оттеглено. 33-то от докладчика за, против, въздържали се. Приема се. 34-то за, против, въздържали се. Приема се. И сега вече глас... приключихме с това гласуване. И щом господин Балдасари приключи а, преговорите си с бюджетната комисия, ще направим един много накладко, кратко финално гласуване, за да приключим процедурата. Благодаря. Но вече загряхме, така да се каже, каза председателя, за следващото гласуване. Сега ще гласуваме по единия митнически кодекс на Съюза и аз ще приканя докладчика госпожа Лагрип да каже няколко думи. Имате думата. Oui, merci, le... Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, още веднъж искам съвсем сърдечно да благодаря на всички докладчици в Сянка, с които имах огромното удоволствие да работя и а, които създадох а, а, атмосфера на доверие, прозрачност и ефективност и се надявам, че този климат ще продължи да преобладава през цялото гласуване. Благодаря естествено на комисията, особено на госпожа Елена Мереди, на нашите сътрудници. Искам да завърша с нещо съвсем накратко за измененията внесени от така, по така наречената бяла част на текста. Ние сме в момента в една процедура на преразглеждане, определяне на рамката на текста в зависимост от модалността, от начина по който се внасят измененията. Знаете, че има сива, сив текст, бял текст, там където има известни трудности с правомощията има резерви, които се изразяват от някои политически групи в, връзка с немалък брой изменения по бялата част на, такс, на текста. Това а, е обект на междуинституционално сътрудничество. Искам само да внеса някакво малки уточнения, за да може да се поясни становището на нашите колеги. Имаше редица изменения, които бяха внесени по бялата част на текста, подкрепени от голямо мнозинство на политическите групи и е, парламентарни комисии. Ние зачитаме етапите, които бяха предвидени по силата на междуинституционалното сътрудничество. Съвета следва да бъде информиран от нашите органи, информацията се предава вътре в нашата а, парламентарна комисия и а, членовете на различните политически групи в, нашите, в нашата парламентарна комисия, както и сред членовете на и докладчиците в Сянка. Аз помолих докладчиците в Сянка чанка, ако имат определени проблеми или искат да направят някакви наблюдения във връзка с бялата част и внесените изменения по тази част, да а, бъдат а, разгледани. Аз разбира се отчитам факта, на този етап това не е направено. Е, следователно искам да помоля е, тези част от тези изменения, внесени по бялата част, да бъдат оттеглени. Някои бяха оттеглени, но далеч не всички. Искам да уточня различните етапи на процедурата. Има различни възможности за обсъждане, включително и на деликатни въпроси и в бялата част на текста за да се отразят становищата на всички политически групи преди да се премина към гласуване. Всичко обаче се прави много прозрачно, с пълно зачитане на всички етапи, така както това е уредено в междуинституционалното сътрудничество. Благодаря за обяснението. Знам, че е много сложно това досие. досие. Благодаря, че вие така добре го водихте това сега, сега се намираме на важен етап, гласуването, след като имахме обширни обсъжди, обсъждания с комисията и с съвета. И така, да информирам колегите, този път листа за гласуване е доста по-различен. Имаме гласуване в блок на редица а, изменения и да почнем. Започваме с гласуване блок за временното складиране. Кой е за? Кой е против? А, приема се. Значи за останалите няма да гласуваме по едно по едно, а, едно по едно. Международна търговия, член 6, алинея 2. Мисля, че а, можем вече да гласуваме. Моля, гласувайте. Режим на гласуване. Член 6. Един в повече, това всъщност съм аз, казва председателя. Няма да гласувам. Край на гласуването. Отхвърля се. Отиваме на изменение 44-то. Кой е за, кой е против, отхвърля се. Изменение първо на докладчика. За, против. Приема се. 45-то изменение. 45-то повтаря председателя. Според мен то пада, защото приехме предишното. 45-то пада. Apparently. Очевидно отпада. Да, добре. The rapporteur. Amendment 46. Изменение 46. Отпада. 47 отпада. Изменение 2. Кой е за? Кой е за? Кой е против? Приема се. 49. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 3. Кой е за? А, също 100 отпада. 50, 51 отпадат. Изменение 52. А, то също съвместимо. 52. Кой е за? Против. Да, ясно, приема се. Изменение 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6. За? Против? Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Приема се. Отхвърля ли се или сприема? Приема се, приема се. All right, okay. Sorry. So we have a vote on block. Right, okay. We have the next block vote. Where are we now? Next page. Okay. Right. Um, right, vote on block. Um... Гласуване on block. Изменение 7 и 55 заедно. Кой за? Против. Приема се. Изменение 7. Всъщност всичко от отпадат. Инте 8 сега. Инта 8, кой е за? Кой е за? Кой е против? Приема се. 54, кой е за? Против. Приема се с голямо мнозинство. Инта 9 отпада, 55 отпада. Изменение 8. Изменил 8. Кой е за? Изменени 8. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 9. Кой е за? Някой против? Приема се. 56. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 57. Кой е за? Кой е против? Приема се. 58. Кой е за? Против? Приема се. 59. За. Против. Отхвърля се. 10. За. Против. Приема се. 11. За. Против. Приема се. 12. За. Против. Приема се. 13. За. Против. Приема се. Сега. Разделно гласуване по изменение 14. Заедно с устно изменение. Отделно ще гласуваме по устното изменение. И така, първа част без точка Б. Кой е за? Против? Приема се. Сега устно изменение на докладчика. Мисля си, че трябва да гласувам отделно по това устно изменение. No, there's a separate voting list for Sunday, I think. Sorry, we're just discussing whether we need to vote on the oral amendment. So, so the first part was tabled with the oral amendment. Да, първата част беше предложена заедно с устно изменение. Така, мисля си, че тук вече всички сме наясно. За това сега ще гласуваме по втора част точка Б на изменение 14. Мисля, че трябва по електронен път да проверим и така. Втора част, точка Б, моля гласувате по електронен път. The vote is closed. Край на гласуването отхвърля се. Right. Amendment 6 is withdrawn. Следващото се оттегля. Сега е изменение 62. Съвместимо с изменение 14. Кой е за, кой е против? Приема се. 61 оттеглено. 64 отпада. Да или не? А, не, не, не, не, не. Изменение 64. Кой е за? Кой е против? Приема се. 63, 65, 66 са оттеглени. Сега 67. А, да, то също. 68 сега гласуваме. Кой е за? Кой е против? Приема се. 69. Кой е за? Против.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 74 за. Против. Приема се. А, извинете, отхвърля се, отхвърля се. Изменение 15. 15. За. Против. Приема се. Инта 10. Кой е за? Кой е за? Нека по електронен път да гласуваме. voting on. Uh, the vote is closed. So... Край на гласуването приема се. Така, е, изменение 75 отпада. 76 от господин Шваб и докладчика. Кой е за? Отново електронна проверка, моля. 76. The vote's closed. Край на гласуването. Приема се с 3 гласа. 16 не. 77. Кой е за? Кой е против? Приема се. 78. Кой е за? Против? Приема се. 17 за. Против? Приема се. 79 за. Отново електронна проверка, моля. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 18 за, против. Приема се. 80 за. Моля, по електронен път гласувайте. Изменение 80. Uh, vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Осемдесет и едно, осемдесет и две. Кой е за? Кой е против? Не беше много ясно. Нека да проверим по електронен път. 81-82, моля гласувайте. Um, vote's closed. Край на гласуването. Да, наистина беше добре да е да проверим. 18 са за, 17 против. 19 отпада. 20 сега. Кой е за? Против. Приема се. Инта 11. Кой е за? Кой е против? Отхвърля ли се или не мога да разбера? Нека да проверим по електронен път. That's closed. Yeah, it was close. Um, so that's rejected. Отхвърля се. 21 сега. Кой е за? Нека да проверим по електронен път е и 21. 21. Uh, Някой има карта, не гласува. Приема се. 85 сега за. Против. Приема се. 86 отпада. 87 сега или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 един водопад от падащи изменения. But uh, amendment 20, number 90, is that, did we adopt amendment 20? Elena. No, apparently she says that on 89 we need to vote. Right, we do need to vote on 89 apparently, yeah. just to make sure. So 89... I... 89, моля гласувайте. Кой е за? Нека да проверим по електронен път. Моля гласувайте по 89. Окей. Okay. Right. Right. Anyone voting only for 34? Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отпада. Отхвърля се. Някой не е гласувал, между другото. 90 отпада. Както и 91. 22. Кой е за 22? За. Против. Приема се с голямо мнозинство. 23. Кой е за? Кой е против? Приема се. Инта 12. Кой е за? Кой е против? Приема се. 92 за. Не, нека да проверим по електронен път. 92. Моля, гласувайте. Right, closed. Uh, that's carried by 19 vote. Приема се. 93. Uh, кой е за, кой е против? Приема се. Компромис А от докладчика. Кой е за? Кой е за? Кой е за компромиса? Да, приема се с голямо мнозинство. Кой е против? Да, е, социалистите са против, но всички останали са за, значи приема се. Сега преминаваме към 98. Кой е за? 98. 98. Либералите? Зелените? Добре. Кой е за? Кой е против? Приема се. 99 отпада. 100. Кой е за? Кой е против? Зелените? Обединената левица? Възражали се? Има ли? Приема се. А, извинете, отхвърля се, отхвърля се. 101. Кой е за 101? Кой е против? Приема се. 102. Кой е за? Против. Приема се. 103. Кой е за? Против. Приема се. 104. Кой е за? Против. Приема се. 105. Кой е за? Против. Отхвърля се. 106 оттегля. Инта 13. За. Против. Отхвърля се. 107. Кой е за? Против. Приема се. 108. За. Против. Приема се. 109. Кой е за? Против. Приема се 110 за. Против. Отхвърля се. 111 кой е за? Против. Приема се. 112 за. Против. Приема се. 113 отпада. 114 кой е за? Против. Приема се. 115 за. Против. Приема се. 116 за. Против. Приема се. 117 кой е за? Против. Приема се. 118 за. Против. Въздържали се. Приема се. 119 за. Против. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. 119. 119. Uh, the vote's closed. Край на гласуването. 120 кой е за? Против? Приема се. 121 се оттегля. 24 кой е за? Против? Приема се. 122. Кой е за? Против. Приема се. 123 част блока. 25 за. Против. Приема се. 26 кой е за? Против. Приема се. 124 за. Против. Отхвърля се. 125 за. Против. Отхвърля се. 126 за, против, отхвърля се. 127 е оттеглено, 128 не, 129 не. И сега стигаме до изменение 27 на докладчика. Кой е за? Против? Приема се. 139 кой е за? Против? приема се. 140 кой е за, против, приема се. 141 кой е за, против, приема се. 142 за, против, приема се. 143 кой е за, против, приема се. 144 отпада. 28-147. Кой е за? Против. Приема се. 145, 146. Кой е за? Против. Приема се. 29. Кой е за? Против. Приема се. 148, 149, 150 заедно. Кой е за? Против. Приема се. 30 на докладчика. Кой е за? Против. Приема се. 151, 152, 153 опадат. 154. Кой е за? Против? Отхвърля се. 156. Кой е за? Против? Приема се. 155. Отпада. 157. Кой е за? Против? Отхвърля се. 158. Кой е за? Против? Приема се. 159 за. Против? Приема се 160. Кой е за? Против. Приема се. 161 за. Против. Приема се. 301. Кой е за? Против. Приема се. 162 отпада. 163. Кой е за? Против. Отхвърля се. 164 за. Против. Приема се 165 за. Про... Сега против. Приема се. Устно изменение от докладчика. Надявам се, че всички са съгласни. Гласуваме по устното изменение. Кой е за? Против. Приема се. 166 от докладчика. Кой е за? Против. Приема се. 167. Кой е за? Против. Отхвърля се. 168. За. Против. Приема се. 169. За. Против. Приема се. Компромис Б. Кой е за? Кой е против? Приема се. 172. Кой е за? Против. Отхвърля се. 173. Кой е за? Против. Отхвърля се. 174 за. Против. Отхвърля се. 174. 175, 176. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 177. Кой е за? Против. Приема се. 178 отпада. 179. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 180. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 181 до 184 като блок отпадат. 33 изменения на докладчика. Кой е за? Кой е против? Приема се. 34. Кой е за? Кой е против? Приема се. 185 за, против. Отхвърля се. 186 кой е за, против. Отхвърля се. 187 се отегля. Сега сме на 188 кой е за, против. Приема се. 189-190 са оттеглени за против въздържали се приема се 192 за против въздържали се приема се 193 за против въздържали се отхвърля се 194 за против въздържали се приема се 195 за против въздържали се приема се 35 и 16 падат 36 и Инта 17 за против. Въздържали се приема се. 196 е в блок. 127 за против. Въздържали се приема се. 198 за против. Въздържали се приема се. 199 за против. Въздържали се приема се. 200 за против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 37 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 207 за, против, въздържали се, приема се. 208 за, всъщност пада. 209 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме 210-211 са отеглени, 38 на докладчика за, против, въздържали се, приема се, 212 за, против, въздържали се, приема се, 213 за, против, въздържали се, отхвърля се, има едно техническо изменение, което не е нужно да се гласува. Изменение 214-215, идентични са за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 1 за, против, въздържали се, приема се. Инта 2 за, против, въздържали се, приема се. Инта 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39 за, против, въздържали се, приема се. Инта 4 за, против, въздържали се, приема се. Инта 5 пада. И с това приключихме. И сега вече преминаваме към окончателното гласуване. Но нещо трябва да проверим. Искаме да видим дали трябва да се гласува за последното изменение, предложено от Комисията по международна търговия. Проверяваме назад. Защо да не гласуваме за него? Всъщност то е прието. Няма нужда да се гласува. И сега режим на гласуване по цялото предложение с измененията проекто резолюцията. Иска ли някой още да гласува? 34 а, гласа са, 34 души са гласували, 31 са, 1 против и 2 въздържали си. Госпожа Легрип и докладчиците в Сянка ще се съберат, за да обсъдят следващите ходове в преговорите с съвета. Благодаря, господин председател. Искам просто да изразя удовлетворението си от изхода на избора защото мисля, че вече заложихме много важни жалони за бъдещите преговори с другите институции. Това са важни жалони за задълбочаването и разширяването на нашето сътрудничество. Това е едно неизбежно условие за бъдещото сътрудничество. И в триалога, както казах, има деликатни проблеми, свързани с разпределянето на компетенциите на трите институции. И това е един политически вод който ни дава възможност да започнем преговорите вече в една позиция с силни доводи. Благодаря много за работата по една тежка тема и за добре по подготвения текст. Сега преминаваме към следващата точка. Искате ли да кажете нещо преди да гласуваме? Тогава преминаваме по гласуването за против компромисно изменение 1, изменение 6 на господин Кофарати за против, въздържали се, приема се. А, разделно гласуване по молба на ЕНЕП системата за колективните спорове, за, против, въздържали се, приема се. Втората част, гласуваме втората част, електронно, край на гласуването. Приема се 19 гласа за, 15 против. заместник, нашия заместник председател е много доволно от това. Компромисно изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 10 на господин Де Йонг. За? Против? Въздържали се? Приема се. И 11 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 12 с устно изменение на докладчика. Мисля, че всички сте съгласни, така че гласуваме по изменение 12, заедно с устното изменение на докладчика, за против, въздържали се явно мнозинство. Приема се. Преминаваме към компромисно изменение 3. Кой е за? Против?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 против, въздържали се, приема се. 20 за, против, явно се отхвърли. Изменение 21 за, против, отхвърля се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме цялото становище с измененията. Режим на гласуване. Край на гласуването. 32 за, един против, един въздържал се. Господин Дион ме помоли да кажа няколко думи, но искам да попитам дали господин Хансли иска да каже нещо на докладчика. Аз искам само да благодаря на всички хора, с които работихме заедно. Господин Дион, имате думата. Благодаря, господин председател. Не знам дали се случвало в миналото ГУЕ да са гласували или да са се въздържали по а, доклад за конкурентоспособността, но аз гласувах за, защото ние работихме в много тясно сътрудничество с годин Шваб и той отчете много от нещата, които ние предложихме. А по въпроса за бъдещото либерализиране на енергийния пазар, искам да кажа, че ние не го подкрепяме, <clears throat> но ние гласувахме за всичко останало. Благодаря. Благодаря ви. Предлагам да направим една кратка почивка преди да започнем с становището на господин Рамон. And, and those of you that were, um, Онези от вас, които са очаквали да гласуват за директивата на командированите работници, вие трябва да знаете вече, че тя беше отложена за януари. Happy Christmas. Happy Christmas.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 Uh, um, И така, уважаеми колеги, преминаваме с последната точка преди да започнем заседанието на координаторите. Искам да попитам политическите групи дали да не започнем заседанието на координаторите веднага щом свършим, например някъде около 4.30, госпожа Ханслик, знае дали госпожа Гепхарт и господин Билан дали са информирани, защото не смятам, че искате да губите време, колеги. Аз не искам да упражнявам натиск върху докладчика, защото искаме да чуем какво ще каже той по а, директивата за аудиовизуалните услуги. Ние бяхме ангажирани с това и мисля, че много хора вече са работили по това първо предложение и ние се радваме на нейния принос към това предложение. Имате 21 изменения. Госпожа Галос е тук. Тя също има много голям опит. Господин Ангстром не е тук. Не знам дали ще дойде. Госпожа Макларкин е тук. Господин Де Йонг е тук. Всъщност имаме тук една отбрана група ентусиасти. Господин Шмидт е тук. Естествено, всеки друг е добре дошъл, ако иска да остане. Много се радваме, че сте тук. И така, господин Шмидт е иде докладчик в Сянка. Имате думата. Много благодаря, господин председател. Ние сме тук да разгледаме приложението на една директива, която е много важна за а, аудиовизуалните а, комуникации в, в 2013 година и становището, което аз а, съм изготвил, се поставя акцента върху а, унези аспекти, които ни се струват много важни от гледна точка на вътрешния пазар и изпълнението на тази директива. Защото това е комисията, която е компетентна в тази сфера. И аз поставих акцента върху някои аспекти, съвсем накратко, защото това е становище, което вече е много и, а, познато, измененията вече бяха представени, но просто за да се опитаме да постигнем споразумение в измененията. Искам да поставя акцента и да видя какви са аспектите, до каква степен е засегнато разнообразието на пазара. Именно за това настоявам за баланс между целите на директивата и свободата на разпространението на услугите. Второто нещо, е свързано с правото на достъп на гражданите до тези услуги. Настоявам на факта, че държавите трябва да осигурят достъп до аудиовизуални медийни услуги, при това безплатно. Също така, държа на свободата на изразяването и на културното разнообразие, произвеждането на художествени творби, защото много е важно да се спазва свободата на а, информацията. Аудиовизуалните продукции а, имат а, проблеми с оцеляването си в а, днешно време. Именно по тази причина аз а, съм предвидил известни предохранителни марки, мерки, за да не изчезне свободата. Сега защитата на гражданството във връзка с рекламите е много важна, особено а, трябва да се учитат проблемите с децата и младежите. Търговското въздействие също така е важно. А, за аудиовизуалните услуги в Европа. Има и няколко технически проблеми, а именно а, дефиницията на понятието платформа. Трябва да се уточнят тези понятия. Също така понятието за използването на аудиовизуалните услуги, за да може гражданите да имат достъп до всички тези услуги и за разпространението и неговата дефиниция е важно да се отчитат едновременно а, държавните и частните институции, а, различните интернет услуги, всичко това можете да намерите в становището, което съм изготвил и което е на ваше разположение. Благодаря. Сега да чуем докладчиците в сянка и какво предлагат те. Благодаря, господин председател. Аз ще започна като изразя съжаление е, във връзка с графика е, по тази тема, защото в крайна сметка за това становище нямахме първоначално раз, първоначална размяна на мнения. Имахме ден и половина за внасяне на измененията, така че наистина съжалявам, че този график ни попречи да имаме добро сътрудничество между докладчиците. Както каза докладчика, тази директива е гръбначният стълб на Европейския съюз в сферата на медиите. Искам да ви напомня, че тази директива беше разработена за да може да бъде уместна и да отрази технологичните развития, тъй като тя е технологически неутрална като принцип. Това е плод на дълги, трудни преговори между договарящите се страни и трябва да се отчете, че постигнатия компромис е балансиран и обслужва ефикасно интересите както на гражданите, така и на предприемачите. Прилагането на директивата има положително въздействие върху развитието на аудиовизуалните медийни услуги. Във връзка с измененията, които внесох с колегите, искам да направя следния коментар. Първо, някои разпоредби не отговарят на приложното поле и на компетентността на нашата комисия. Именно за това съм внесла изменение за а, заличаване на три пункта, които не са от компетенциите на комисията ИМКО. Във връзка с нашите компетенции искам да подчертая първо зачитането на прилагането на правилата на единия пазар от държавите членки, особено за а, а, свободното циркулиране на аудиовизуалните услуги и зачитането на принципа на страната на происход. Предвид на второ място търговските аспекти, искам да помоля комисията, Европейската комисия да актуализира своето тълкователно становище във връзка с тези услуги. На трето място искам да насърча прибягването на, към режим на съвместна регулация и авторегулация, което е описано в етичния кодекс. Благодаря, господин председател. Uh, yes, well, we noted... Да, взехме си бележка за вашите uh коментари. Ние ще се консултираме и с секретарията. За съжаление, решението беше заето малко късно от тях, но за бъдеще очакваме един така по-лек график, за да не можем да не бъдем притискани толкова при обмяната на възгледи. Господин Шмидт. Благодаря, господин председателю. Аз всъщност мисля, че а, друг е докладчика. Така поне беше ми каза в сянка, но няма значение. Аз ще а, чета а, моите бележки откакто се прилага тази директива от държавите членки, остават редица въпроси относно пълното им транспониране. Доклада за прилагането на комисия показва, че по принцип целите й са постигнати. Забраната на преджудициално реклами е по-малко проблематичен, макар и тук комисията да трябва да актуализира своето тълкователно съобщение обаче, както комисията сама изтъква, има още нови други проблеми в областта на телевизията. 12-минутният лимит за реклами на един час, е, цитират се много държави членки, където редовно се нарушава това правило. И както моят колега е, господин Кройцман казва, само 8 държави членки са подложени на мониторинг, така че не знаем още на колко, в колко други страни има нарушение на това правило. Интересно би било да се види колко широко разпространен е този проблем, тази реалност в целия Европейски съюз доклада в това отношение е много неясен и мъгляв. По отношение на забраната на рекламата, рекламите за деца и рекламата на алкохол имаме забрана и колкото и да съм либерален, мисля, че трябва да имаме такава една забрана, особено рекламата на алкохол и за рекламата насочена към деца до 12 години. Това беше моя лична а, бележка. А, да, макар че господин Кройцман е на друго мнение, но ние сме либерали. И комисията ще трябва да да разгледа а, дали е подходяща сегашната правна рамка поради промените в телевизионната сфера. Трябва да а, вървим в крак с технологичните развития и също така и с навиците на гражданите, а, които са публика на телевизията. А, всичко това трябва да бъде преразгледано, анализирано, да се види подход, дали е подходящ, дали са подходящи тези сегашното положение. И общата цел е да имаме един технологически неутрален подход, който да дава възможност за конкуренция, да се избягва изкривяване на пазара на медиите. С това приключва моите бележки. Всъщност това са бележките на господин Кройцман. Благодаря. Um, Mrs... Благодаря, госпожо, госпожо Руле. Искате ли да кажете нещо? Oh, okay. uh, Госпожа Макларкин. Благодаря, господин председателю. Първо, когато обсъждаме аудиовизуалните средства. Аз съм загрижена за късното транспониране на директивата и да насърчим и да, е, така, да е, накараме държавите членки да го сторят. Съгласна съм, че държавите членки също трябва да гарантират положение, при което при което услугите в тази област са достъпни. А що се отнася до свободната телевизионна платформа, аз не мога да подкрепя това, да бъдат предоставени тези услуги безплатно. Защото повечето от предприемачите в тази област са финансирани от рекламата. Така че, заедно с госпожа Гола, ние внесахме изменение за заличаване на думите free of charge или безплатно. Смятам, а, също, че а, а, трябва да се обърне внимание на независимите а, разпространители. И тук има едно изменение, което окоръжава държавите членки да спазват минималното ниво. По член 5 също не смятам, че сегашното разпореждане за а, прага а, на продължителността на рекламите. Аз покреп, подкрепям а, забраната за реклама за деца до 12 години. В моята родина много голяма част от е, самите рекламодатели подкрепят е, това. И мисля, че добре да го отразим. Искам също да подкрепя това, което каза госпожа Гало за графика. Е, сега за сега той е много натоварен и защо беше това. Има различни тълкувания, но за да работим ефективно като евродепутати и за да можат нашите сътрудници също да работят, ни трябва по-дълго време за обсъждане, за разглеждане на тези изменения за да могат да бъдат внасени и разглеждани по един нормален начин. Не е нормално да има толкова голямо на, а, натиск. Много важна е тази тема и трябва добре да я отработим. И ако ще внасяме нещо, нека да бъде ценно. И аз очаквам с uh, интерес бъдещата дискусия. Благодаря. Някой друг? Не. Господин Болонь от Европейската комисия. Може би вие бихте искали да се изкажете по измененията и да отговорите на въпроса за транспонирането. Разбира се, по други въпроси. Благодаря, господин председател. Ще предоставя някои по-общи бележки, ако нямате нищо против. Приветстваме проекто становището. Службите на Европейската комисия приветстват това становище. Бих искал да спра на три конкретни аспекта. Идеята е, че държавите членки трябва да гарантират достъпа до аудиовизуални услуги безплатно. Европейската комисия смята, че Европа в момента се отличава с изключително разнообразни бизнес модели за предоставяне на аудиовизуално съдържание и не смятаме, че е правилно да се предписва конкретен бизнес модел – Аудиовизуалните услуги по смисъла на директивата включват също така и услуги по заявка, например, като iTunes. И те, ако се поиска да бъдат безплатни, това би било прекомерно. Също така за термина платформа – това е един нов проблем, който се появи поради сливането на подкастовете и предоставяне на аудиовизуално съдържание в интернет. Комисията смята в началото на годината да приеме зелена книга и този въпрос ще бъде посочен там и разгледан там. Е, за нас важното е да има технологична неутралност на интернет и при предоставянето на аудиовизуални услуги и да не се говори за конкретни платформи или устройства за предоставяне на съдържание. Това бяха по-общите ми бележки, които исках да направя. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви. Сега отново давам думата на докладчика, освен ако, разбира се, някой друг не би искал да си изкаже. Да, заповядайте. Извинете, не отговорих на въпроса на господин Шмидт във връзка с рекламите. Просто, извинете, записах го на отделен лист и за това забравих за него, когато се изказвах. Наблюдението на телевизионните реклами, включително услугите по поискване, това е едно активно проследяване, което се извършва от Европейската комисия и бяха установени някои незначителни проблеми, свързани с правилото за 12 минути. Телевизионните реклами в държавите членки показват, че правилото за 12 минути се нарушава и след това заключение, когато установим това, ние установяваме контакт с съответна държава членка и започваме диалог и ако е необходимо предприемаме действия, включително и наказателни процедури. Това се беше случило преди години с Испания. Другите въпроси, свързани с транспонирането, пълното транспониране, ние сме убедени, че всички държави и членки до края на годината трябва да посочат мерки за транспониране на директивата и съответните законодателни актове и съответствието с директивата се уточнява с комисията. Ние имаме с 20 държави членки двустранни срещи, за да гарантираме изясняването на въпросите и ангажиментите на държавите членки при конкретни случаи. Ако не са поети конкретни ангажименти от държавите членки, то Европейската комисия смята, че директивата не е била транспонирана надлежна и тогава ние, разбира се, ще предприемам наказателна процедура. Благодаря ви. Председателя, да, благодаря ви за изясняване на всички тези въпроси. Има ли други желащи да се изкажат? Ако не, дам думата на докладчика за обобщение и да потвърдим също така графика за работа и за гласуване по-скоро. Заповядайте, господин Рамон. Благодаря, господин председател. Сега, по крайните срокове, много колеги говориха за тях и цял съм съгласен с казаното. Аз бях първият, който предложи това, защото смятам, че графикът е доста напрегнат и е трудно да се придържаме към него, ако искаме наистина да свършим качествено работата си. Също така за нас е много сложно при този напрегнат график да намерим време за обсъждания помежду ни. Преди да внесем изменения в парламентарната комисия. Затова, господин председател, ако бихме могли малко да удължим сроковете, според мен това би било много добре. Сега, когато разглеждам някои от внесените изменения, със сигурност мога да съглася са много от тях, тъй като те допринасят за по-доброто качество на текста. Има някои други изменения, за които според мен ще бъде възможно да постигна съгласие. Има една шепа изменения, по които ще е трудно да намерим съгласие, защото мисля, че те съдържат идеи, които надхвърлят кръга на правомощия на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Някои от тях изобщо не са свързани с въпросите на вътрешния пазар, а по-скоро се отнасят до директивата от 2010 година. Тези конкретни въпроси Например, продължаването на производството на аудиовизуално съдържание в Европа, закрилата на малолетните и непълнолетните лица. И също така защитата на достъпа до аудиовизуално съдържание – Господин председател, ако можем да удължим крайния срок за измененията и ако можем да отложим гласуването, според мен това ще бъде добре, защото така докладчиците биха могли да срещнат и да предложат някои решения. Председателят, така ленче до 24 януари няма да гласуваме, така че Практически целият януари ще бъде на ваше разположение, за да стигнете до компромиси, да формулирате компромиси. В началото на февруари ще бъде гласуването във водещата комисия, така че едва ли можем да отложим повече, но мисля си, че на 24 януари ще можем да гласуваме, така че очаквам от вас да поемете водеща роля и надявам се също, че докладчиците в сянка ще ви предложи добри идеи. Дами и господа, Изчерпахме дневния ред на нашето последно заседание за тази година. Благодаря ви за вашето присъствие. Благодаря ви за вашето участие. Благодаря и на нашата аудитория, която ни следеше по интернет. Скоро ще след малко ще проведем и заседания на координаторите. Скоро ще публикуваме и нашия бюлетин, специалното коледно издание и надявам се да продължим да работим заедно с този плодотворен дух през следващата година. Пожелавам на всички много весели празници и също така да може да си отдъхнете добре, което заслужавате. Благодаря ви. Uh, uh, Започваме заседанието на координат